Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, wir kommen jetzt. Уважаеми дами и господа, сега продължаваме с Косово. Госпожа Луначек има думата. Благодаря, господин председател. Приветствам всички колеги и гостите приветствам всички колеги и е, гостите ни, които са дошли да обсъдим тези тема. Добре казвате да не говоря на английски, ще говоря на английски тогава. Косово и доклада ни свързан с Косово, който ще обсъждаме днес. На 7 февруари ще бъде гласуването по него. Вече проведохме първия дебат преди няколко седмици. А сега вече разгледахме измененията, обсъдихме с докладчиците в сянка компромисите, които можем да постигнем. Искам да им благодаря за съдействието предстои още да работим по някои компромисни предложения за списъка за гласуване. До 7 март ще продължи това. Няма да навлизам в подробности за съдържанието на доклада. Бих искала само да подчертая, че в него приветстваме напредъка, който е постигнат в Косово по посока към Европейския съюз. Миналата година е направено изследване с оглед е, да се почнат тази година преговори по а, а, споразумение за асоцииране. Е, предстои да изпълнят някои изисквания още, но съм положително настроена. По отношение на пътната карта за миналата година, компетентните органи работят на място. Естествено, че има много неразрешени въпроси, корупция, организирана престъпност, безработица – върховенството на закона, свободата на медиите и т.н. Има и економически въпроси, безработица, енергетика. Много има какво още да се свърши, но определено виждаме напредък. И мисля, че на това трябва да се съсредоточим, а макар и много неща да не са в толкова добро състояние, колкото би трябвало. Естествено и Европейския съюз играе роля. Неотдавна отдавна Получихме доклад на Сметната палата, в който се посочва, че поради непризнаването от страна на пет държави членки има трудности с участието на Косово в Интерпол, например, при борбата с организираната престъпност. Друг голям проблем е корупцията. Редица въпроси сме зачекнали, а по много от тях сме достигнали до компромиси на които се радваме а, да получим широка подкрепа в парламента. Нека да спомена някои от, из, от измененията, които аз лично не подкрепям и такива, които подкрепям. Първо тези, които съм включила или ще включа в компромисните предложения, които ще бъдат отбелязани с плюс в списъка за гласуване. Искам да благодаря на всички, които предложиха изменения – много от тях са е, особено добри. Аз лично съм включила много от тях е, и те са и от хора, които знам, че като цяло не подкрепят общото ми становище по отношение на е, държавния статут на Косово. Има и някои резерви, които са внесени. Аз съм ги приела и съм ги включила. Така че благодаря и на вас за съдействието по въпроса. При все това бих искала Специално да спомена изменението, измененията на госпожа Копа, която не е тук в момента. Доста нейни изменения има и на нейни колеги, които са се опитали да, да подчертаят, че Косово не е държава. Както знаете, аз не приемам такива изменения, няма да гласувам за тях. И бих искала да ви напомня, че още в двете предходни резолюции и доклади за Косово насърчихме оставащите пет държави, държави членки да признаят независимостта и държавния статут на Косово. надявам се, большинството от депутатите да ме подкрепят. Бих искала все пак да благодаря на госпожа Копен и другите от социалистите и демократите, които споменаха множество страни, които вече са признали а, Косово. Има някои изменения на колеги. които не почиват на на актуалното положение. Еолекс вече има нов мандат с ясни цели и ясни норми, които да бъдат постигнати. Това е нещо, което вече, вече е станало, така че нямам как да подкрепя а, подобни предложения. Не знам дали госпожа Боскот е тук. Тя споменава това, че а, Косовските сърби трябва да имат право да използват езика си и искам да ви кажа, че това е залегнало в Конституцията, защото всеки гражданин на Косово може да използва родния си език в цялата страна. Поради този факт няма да подкрепя нейното изменение. По други въпроси съм съгласна с много от колегите. Има някои изменения, свързани с значението на участието на организациите от гражданското общество в разработването на държавни политики. Това са изменения, които съм приела. Също и много изменения, свързани с социални въпроси. Голямата безработица, най-вече младежката безработица. Постигнахме добри компромиси по въпросите на половото равенство и проблемите на жените. Има правило, че във всяка партия трябва в парламентарната квота поне една трета за всяка партия трябва да бъдат жени. Така че има, има положителни тенденции, но още има какво да се свърши. Разбира се, говорим и а, за севера, а, там където а, сме отбелязали напредък през, през изминалите няколко месеца. Министър-председателите се срещнаха миналата седмица. Не всичко е изчистено, но е отбелязан напредък по отношение на непрозрачните паралелни структури в, в правоохранителните и съдебните органи в северната част също има и проблеми с образованието и здравеопазването. Всичко това са процеси и области, които трябва да бъдат максимално, да, да се уреждат максимално прозрачно с правителството в Прищина. Предстои обаче да видим до къде ще стигне процеса. Ще спра, ще приключа с нещо положително. решението от споразумението за интегрираното управление на границите, разпределението на митническите функции, разпределението на събраните мита, вече имаме на лице нормализация на отношенията между двете страни в това отношение. И въпреки това, необходим е още напредък. Много има какво да се свърши от страна на косовското правителство – аз самата съм критично настроена, когато се говори за недостатъците в, страна, но, в страната, но много положителни тенденции. Има много напредък, който е отбелязан и затова бих искала да приключа именно, с, именно подчертавайки този въпрос. Да не забравяме, че и в процеса на разширяване, когато разглеждаме в този контекст Косово, а пак трябва да се съсредоточаваме върху положителното. Благодаря. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на докладчицата за доброто сътрудничество. Днеска имахме среща с докладчиците с Сянка Споразумяхме се по измененията, по компромисите, но естествено при всичките изменения има доста разминаващи се позиции. Искам да подчертая, че подкрепям линията на докладчицата, които стабилизират и укрепват страната. Вижда се напредък но има една голяма въпросителна над всичко това. Все още има сили, които поставят под въпрос страната. И това според мен е много опасно. Промяна на границите означава ново разпределение на Балканския регион и който си играе с разпределение на границите в Мировица, то това ще окаже влияние в Волводина и в други области. Той се играе в такъв смисъл с целостта на Македония, на Черна гора, на Босна и Херцеговина. Затова искам да помоля всички да вървят по европейския път, а именно да не се отслабва държавността на Косово а напротив да се укрепва. Териториалната цялост също да се усили, да не се говори за разделяне. Границите в Европа трябва да, се, да стават все по-пропускливи. И от друга страна, трябва да защитим от двете страни на границата малцинствата т.е. защита на мълцинствата в Прешево, в Митровица. И двете мълцинства трябва да бъдат еднакво защитени. Двойни стандарти. Неравноправни мерки трябва да бъдат избегнати. Само така ще може да постигнем стабилност в региона. От голямо значение е тези мълцинства в политическите групи които са, и, са от страни, които не са признали Косово, трябва тези мълцинства, тези мнения да бъдат уважени, но нека те не опитват да наложат позицията си на другите. седем държавите, Штатите, Япония, Канада признаха Косово. Голяма част от държавите членки на Европейския съюз признаха Косово, само пет държави не са е признали за това. Искам да помоля да прекратим тази игра. Всяка година започваме дискусията дали тази държава е държава. Всеки реалист знае. И дори в Сърбия хората знаят, че Косово няма да стане сръбска територия вече. И човек трябва да е честен. Колкото по-бързо се научим да сме честни, толкова по-бързо ще установим в региона добросъседски отношения. Трябва да опосредстваме диалога между Белград и Прищина, за да постигнем стабилност. Господин Панцери. Благодаря, господин председател. Но кратко ще се изкажа. Искам да благодаря на госпожа Луначек за чудесно свършената работа при написването на компромисите. И това е в духа на това, което правим от години. Днес мисля, че трябва да съберем още някои препоръки за стабилизацията на страната. Косово трябва да изпълни максимално скоро ангажиментите си. Споразумението за асоцииране е много важно. Това е решителна стъпка напред по посока на бъдещата интеграция в Европейския съюз. Важно е по-ясно се очертая ролята на Юлекс в региона, в Еолекс, на Еолекс. А, трябва да продължим реформите, борбата с корупцията и организираната престъпност. И светлината на а, това, което се казва в доклада на Сметната палата, а, че а, компетентните органи нееднократно са отказвали да свършат това, което се предлага и се изисква от европейските институции. Да, по отношение на независимостта на съдебната система, да, много е свършено, но и много предстои да се свърши. Съгласен съм, че е желателно да се очертае и това, което трябва те първа да се свърши. Мисля, че като цяло можем да утвърдим доклада и посоката, която той а, приема. И още веднъж благодаря на госпожа Алуначек. Господин Кукан, благодаря. Господин председател, и аз благодаря на докладчика за доклада. Аз съм а, подал няколко предложения за изменения и ще отбележа някои от основните моменти. Първо по отношение на бележките към онези, които не признават Косово. по отношение на, на това, че се насърчават онези, които не признават Косово, да признаят Косово. Мисля, че подобно о, насърчаване не е неконструктивно. В много документи и доклади призоваваме най-различни страни да направят не това или друго нещо. Няма проблеми в това. Това е въпрос на тяхно суверено решение. Това няма нищо лошо. По отношение на доклада на Сметната палата, формулировката е, че унези, които не признават Косово, всъщност трябва да поемат вината за неефективността на помощите от Европейския съюз по посока на установяване на върховенството на закона. Не мисля, че това е вярно. Това не е отговаряне на действителността. Това е огромно преувеличение. По отношение на всичко останало, подкрепям доклада, приветствам резултатите от проучването за осъществимост. И аз подкрепям максимално скорото започване на преговори по предложение за асоцииране, веднага след като се изпълнят условия. Това ще придвижи Косово по-напред в процеса на интеграция. По отношение на диалога с Сърбия, Споменах вече сутринта, когато говорихме за Сърбия, Публичните институции, в това число и Европейския парламент, имат право на информация за състоянието на, на диалога. Ако няма информация, ще трябва да основаваме заключенията си на, на умосъждения, на, на спекулации. И мисля, че това е един въпрос, който трябва да се засегне и от баронес Аштън. Мисля, че трябва да подкрепим Косово в това, което прави, но трябва да се изведат и проблемите, които съществуват. Също Подкрепям, подкрепям специалната работна група, следователска работна група в рамките на EOLEX. И колкото по-рано знаем какво точно е станало, какво те първо предстои да се свърши, толкова по-добре. Благодаря, господин председател. Вижда се, че говорим за присъединяването на една страна, която се е отделила от друга страна. Въпросът за Косово е въпрос за разделение. Имаше война на НАТО в Югославия. Това са все проблеми, с които трябва да се справим. Вярно е, делене на граници, това е нещо, което трябва да предотвратим. Но точно това се случи вследствие на войната на НАТО в региона. На второ място. Правителствата в отделните страни, които не признават Косово, това са правителство, където, които се управляват от вашите сестрински партии. Може би трябва да говорите с тях. Защо не признават Косово? Но вие знаете, че всъщност става дума за други неща. Докладът. Докладът е провокация за всички балкански държави. Говорим за тяхното присъединяване, а пък сега се съсредоточаваме върху корупцията. Точка 15. Естествено, има корупция, но в Германия, в Гърция, в Франция, в Европейския съюз имаме страхотна корупция. Така че нека не, не, не ставаме, не се правим на светии и да, да се опитваме да получаваме другите. Когато става дума за корупция, тя започва винаги отгоре. Рибата замирисва от главата. Така е. Няма нужда да се кичим с прекрасни слова. Говорите за мисията Ойлекс. Ключовите думи отново корупция. Но Косово не е, че не се признава поради корупцията. Економиката е в лошо състояние и страната живее в ситуация на сива економика и това ще продължи, докато ситуацията не се подобри. Thank you very much, Chair. Um... Комисията. Благодаря, господин председател. Естествено и ние благодарим на госпожа Лоначек Добре, работим съвместно. От известно време си сътрудничим. Благодарим на парламента и на парламентарната ви комисия за подкрепата, която казвате на инициативата, която подехме пред 2009 година. Вече виждаме първите първите плодове на процеса, либерализирането на визовия режим, например. Също сигурно сте върнали внимание на обещаващите заключения на съвета от декември миналата година и препоръките по отношение на споразумението за стабилизиране и асоцииране. Наблюдаваме Косово, напредъка на Косово и ще излезем с, с, положителен доклад, стига Косово да успее да покрие приоритетите. Докладът ще излезе през пролета на тази година. Докладчика, заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин председател, Благодаря и на колегите, които взеха думата, също и на комисията. Да отговоря на някои от въпросите, които повдигнаха колегите. Благодаря ви за гладкия процес, който, на който до сега се радваме. Господин Поселт, да, прав сте. Благодаря ви, че споменахте факта, че в доклада също ясно посочвам, че не е на дневен ред, изобщо не е тема на разговор разделянето на Косово много ясно очертахте какво би означавало това не просто за Косово и Сърбия, за целия регион. Да благодаря ви, че споменахте това. Господин Кукан, благодаря и на вас за това, което казахте. Знам, че вие сте внесъл изменения. Например, че искате да заличим позоваването на доклада на Сметната палата, по въпроса за липсата на признаване. Да, видяла съм измененията ви. Е, ние сме включили част от вашите изменения за EOLEX в компромисните изменения, но липсата на признаване не виждам защо да го заличавам. Това много ясно се казва в доклада и полицейското сътрудничество и т.н. Би, би, биха се осъществявали много по-лесно, ако има пълно признаване на Косово. Въпреки това, обаче, господин Кукан, високо оценя съвместната работа с вас в делегацията за Юго-Источна Европа. Благодаря ви и забележката, че ни трябва повече информация за диалога и и че а, е, е, можем да призовем госпожа Аштън да се заеме с този въпрос. Благодаря и, че споменахте новия шеф на мисията, мисията Еолекс. Аз се запознах с него. Мисля, че е чудесен избор. Господин Горакис, е, вие критикувате доклада и го наричате, може, имате преди, че е лицемерен, защото говори, защото говори за корупцията. Да, така е. Естествено, че, че има корупция на високо ниво и в всичките, в нашите държави членки. Аз съм от страна, където, където е на доста, на, доста, доста развита корупцията. И при нас има, да се спомняте, че имаше 4 годишна присъда за, за приемане на подкупи. Аз вярвам, че и в държавите членки трябва да работим по този въпрос, но това не означава, че не бива да критикуваме корупцията в други страни. Така че, моля ви, не използвайте етикети като лицемерие, когато става въпрос за корупция. Това, че при нас има, не означава, че трябва да я посочваме на други местата. Благодаря ви още веднъж и очаквам с нетърпение гласуването на 7 февруари. Благодаря. Благодаря ви. С това стигаме до следващата точка от дневния ред. Господин Мингарели. Добре дошъл. Става въпрос за съвместна съвместно разискване с делегацията по Магреб, която се председателства от господин Панцери. Господин Мингарели е управляваща директор по въпросите на Близкия изток и Южното партньорство. И така, следващата точка Магреба, Алжир, Либия, Мавритания, Марокко и Тунис. Опитваме се да насърчим а, интеграцията и а, демократизацията а, на, между такива а, страни. често пъти, но това се дължи липсата на растеж. Затова се надяваме това ново съвместно съобщение да, да доведе до един съвместен подход. Господин Мигарели, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Удоволствие е да представлявам службата за външно действие Това е едно общо съобщение от върховния представител и комисаря. Удоволствие за мен е да говоря пред вас и да го представя на вашето внимание. Ще ви опиша предизвикателствата пред е, страните от Магреба и в заключение ще кажа как е, според нас е, може Европейският съюз да им помогне, за да разработят регионалното си сътрудничество така че най-добре да посрещнат предизвикателствата, пред които стоят. Какво се състои в съобщението? Държавите от Магреба участваха в събитията преди две години, които започнаха. Това, което наричаме арабската пролет, започна в Тунис. Една от държавите, която най-много бе трансформирана процеса е Либия. А държавата, в която няма революция, но бе повлияна от процесите е Марокко, а друга е Алжир. През последната година държавите от Магреба бяха изправени пред редица трудности и в крайна сметка те успяват да преодолеят някои от тези проблеми. Разбира се, е, не са идеални взаимоотношенията между Алжир и Марокко. През последните 12 месеца имаше сериозни срещи, които се провеждаха между Марокко и Алжир е, които ни накараха да повярваме, че държавите са оценили високата цена, която плащат поради липсата на взаимно сътрудничество и че сега вече са готови да си сътрудничат повече, за да могат да постигнат по-голям успех в региона. Тунис добре е, проумя всичко това. Миналата година опитаха да организират среща на върха за Магреба. За съжаление, той не можа да види бял свят, но се надяваме, че в крайна сметка, че това ще може да стане с помощта на нашите приятели от Тунис рано или късно. Другата причина за това съобщение е, че службата за външни дейности и комисията по-настоящем се намират в процес на изпълнение на съобщението от март 2011 година относно отклика на арабската пролет. И за нас се оказа полезно да насочим вниманието си именно към Баграба, към, като, като група страни с специфични характеристики, така че следва да се уточнят и да се имат предвид тези характеристики. Освен това, комисията разгледа взаимоотношенията с Магреба в рамката на общите взаимоотношения между Европейския съюз и Африканският континент, като част от стратегията ЕС Африка. Що се отнася до основните стратегии в Магреба и региона, мисля, че вие, между другото, сте добре запознати с това, но нека да ви запозная с тях накратко. Първо, тези държави преминават през процес на демократизация. Имат напредък през последните няколко години, но все още има и препятствия по пътя им. В тези държави е, бяха проведени и избори достойни. Либия, например, Тунис. Там можем да кажем, че бяха проведени първите избори в едни а, разумни условия. Ролята на гражданското общество се увеличава в Тунис. Представителите на жените се увеличава. Чува се вече и гласа на представителите на децата. Contre des obstacles, et vous le savez, puisque nos amis tunisiens nous expliquent qu'un euh, certain nombre de femmes. Ставаме свидетели на една нова демократична вълна. Чуваме, че в Тунис жените се вълнуват от своето положение, а, артистите и се сблъскват с затруднени. Хората, които обичат да пият бира, трябва да се крият да, а, за това. Това са известни а, течения, които възникват в обществото. Салафистите, например, са едно друго движение, на което трябва да обърнем внимание. Така че е, вълната на демократизацията се сблъсква с известни препятствия. Важно да се подпомогне тази вълна, така че да бъде насочена в правилната посока. Има и други промени в социал-економическата област. Знаете, че повече млади хора излизат на пазара на труда. Е, безработицата се увеличава. Е, начинът на живот не се е подобрил през последните години. Всъщност е, ставаме свидетели на неговото влушение, влушаване и в крайна сметка това води до една фрустрация сред младите хора, особено сред тях. Ако не успеем да помогнем на държавите от Маграба да тръгнат към устойчиво развитие, това е, би могло да доведе в политически смисъл до възвръщането на тенденции, които бихме желали да останат в миналото. Има и проблем свързан с селското стопанство. Имаше структурни препятствия и проблеми, липсва на вода, например, на инвестиции, промени в климата, които до голяма степен възпрепятстват селско-стопанското производство – трябва да се подпомогне тази държава да преструктурира своето селско стопанство. Държавите с земеделски държави по своя характер, така че те разчитат на този сектор. И освен това, трябва да насърчим развитието на един динамичен частен сектор, както знаете. В някои от тези държави не съществува особено голям частен сектор. Ние сме за а, пазарната економика, следователно трябва да се подпомогне развитието на частния сектор. Много хора в тези държави нямат социални права, нямат социална закрила. Има а, големи различия между регионите. Трябва да работим и в тази посока, защото, както знаем от нашите собствени държави, не можем да реализираме устойчив ръст, ако няма сближаване между политиките. Това са сред основните предизвикателства. Е, има известни заплахи пред региона, организираната престъпност и тероризма, например. Вижте какво става в Северно Мали, в Алжир. Не бива да навлизам, разбира се, в е, подробности, защото всички съзнаваме размаха на тази опасност. Какво може да предприеме Европейския съюз в този контекст? Първо, бихме могли да подпомогнем регионалното е, сътрудничество, организация, която вече съществува. съществува а, една група, която работи в тази област, ръководи от динамична личност, която може много сериозно да подпомогне процесите между Алжир и Марокко, например. Като че ли няма голям напредък относно развитието на сътрудничеството. По-нататъка, така наречените схеми 5 плюс 5. Италия, Испания, Франция, Малта, Португалия и пет държави от другата страна на морето. Имаше такова заседание в Малта през октомври Редица министерски срещи бяха организирани в областта на сигурността, на транспорта, например. Това са изключително полезни форуми и по-настоящем Това е една а, група, която а, разработва тези важни идеи, но не трябва да забравяме и сериозните усилия на Франция, например, която среща известни затруднения. Секретарият от Барселона може много сериозно да подпомогне е, големите проекти, като например обесоляване на морската вода и изграждането на съответни инсталации в морето това е всъщност шанс да се подпомогнат регионалните инициативи. На следващо място можем да подкрепим демократичните реформи. Вече говорих за редицата пред проблеми, които съществуват, но ние би трябвало да помогнем и да насочим процесите в правилната посока. Мога да ви кажа какво можем да направим. Например, да разработваме е, мрежи на гражданското общество. Гражданското общество се развива в тези държави но то би имало повече сила, ако има мрежа на регионално ниво за, та, за неговите структури. Можем да подпомогнем изграждането именно на такава мрежа. Друга идея, която представям на вашето внимание, е подкрепенето на сътрудничеството и обмена между Европа Европейския парламент, националните ни парламенти и парламентите от държавите от Магреба. Е, парламентите действително, може би, в тези общества нямат голяма роля, но ако искаме те да бъдат е, демократично развити, тогава е необходимо е, да подчертаем ролята на депутатите, на парламентаристите, които биха могли да обменят най-добрата практика, своят опит като по този начин се засили сътрудничеството между вас и тях. Местните регионалните власти също имат е, много голям потенциал. Италия, Германия, например, има много сериозна децентрализация, следователно имаме много опит, който можем да споделим в тази област. И те би трябвало да децентрализират своите държави повече. Разбира се, понякога децентрализацията е труден процес, струва скъпо, но вие пък разполагате с много опит – културата и медиите в Магреба на следващо място са друга възможност. Може с тяхна помощ да се развива демокрацията в тези страни и трябва да насърчим подобни процеси. Що се отнася до глобалните заплахи? Трябва да бъдем по-ефективни в борбата си срещу тероризма и организираната престъпност – да, разбира се, е, нужно е да развиваме и сътрудничество. Ето какво става. Е, трябва да правим все повече и повече. Трябва да възстановим а, е, стабилността в региона Сахел. Предприели сме известни стъпки в Магрепа. Имаме център за координации в Марокко за спиране на незаконния трафик на химични, биологични, радиоактивни и ядрени материали. Трябва обаче да не спираме до тук трябва да се е, опитаме да обучим полицейските части, е, представителите на съдебната система, да се укрепи правоохранителната система в тези държави, за да може по-успешно да се справят с организираната престъпност. Разрешаването на конфликти, помирението е нещо много важно, защото има непрекъснати конфликти, а те подклаждат организираната престъпност и тероризма. Що се отнася до солидарността и развитието на економиката? Ами една система за по-добро образование, например, би било добро начало. В тези държави има много завършили университети и специалисти, но нивото на тяхното подготовка все още не е достатъчна. Ние имаме инструменти, с които можем да помогнем на тези държави да укрепят своите образователни системи и квалификационните системи което отново означава създаване на регионални мрежи, насърчаване, обмен. Трябва да използваме Темпус, Erasmus Mundus и всички останали програми, с които в момента разполагаме в нашия инструментариум. Що се отнася до частния сектор, трябва да се подобряват уменията за управление, качеството на продукцията, достъп до финансиране – трябва да помогнем на тези държави да имат достъп до чуждите пазари и всичко това, разбира се, трябва да се прави със специално внимание към малките и средните предприятия, защото именно те в крайна, в крайна сметка ще могат да създадат работните места, от които се нуждаят всички. Трябва да им помогнем да участват в нашите програми по иновации и развитие, особено програмата Хоризонт 2020, например. Трябва да създадем мрежи за стопански е, дейност, е, съвети, да подпомагаме банките в Магреба, да насърчаваме стокообмена между държавите от Магреба и да подкрепим интра магребското сътрудничество – трябва също така да развиваме сътрудничеството, което се поддържа между Европейския съюз и държавите от Магреба. Да, дори да са затворени границите между Марокко и Алжир, в крайна сметка трябва да използваме дипломатически средства, за да насърчим държавите да не затварят своите граници, да има стокообмен. И това е нещо, което можем да постигнем 21 век. Транспорта, енергетиката са други а, отрасли, в които има какво много да се направи. Трансмагреб, а, магистрали, мрежи, те трябва да се изграждат, трябва да има, е, освен това можем да изградим и евро средиземноморско въздушно пространство. По отношение на възобновяемата енергия трябва да развиваме подобни програми за енергийна ефективност, за възобновяема енергия. И е, по същия начин можем да обвържем е, техния пазар за електричество и газ с нашия пазар. Много проекти се разработват, те са в ход, но ние трябва да направим все повече. Друг отрасъл, в който трябва да работим, и това е голяма заплаха за тях, е околната среда промяната в климата. В наш интерес е да работим с тях по отношение на а, качество на въздуха, управление на водите, на ресурсите. Нашите интереси по принцип са общи интереси. Трябва да укрепваме диалога с тези държави и накрая защитата на гражданите. Това е един друг важен въпрос, който има какво да направим съвместно защото е, природните бедствия в крайна сметка са свързани с е, бедствия и в е, областта на социалния живот на хората, но, уважаеми госпожи и господа, може би трябва да спра до тук. Аз всъщност само засегнах повърхността на проблемите и на съобщението на комисията и, върхов... на комисията и върховния представител. Благодаря много за вниманието. Volevo ringraziare dottor Mingarelli per la... Благодаря. Благодаря, господин Мингарели. Мингарели, благодаря за вашето изказване. Наистина много важно е да подкрепим този регион в процеса към демократизация. Е, двустранно, многостранно можем да подходим. Целта е да се стабилизират нашите южни съседи. Мисля, че основните приоритети се очертават ясно в това съобщение. Не искаме просто да подходим с всичко едновременно. Трябва ясно да уточним какви са политическите приоритети, какво е основното, което може да ни помогне да постигнем целите си. Изключително важно е, че може би точно сега за региона е нужно да има бърза реакция по отношение на Европейската служба за външна дейност, както и на върховния представител. Имам предвид всичко онова, което се случва в Мали. Необходимо е да се реагира много бързо. През май 2010 година ние приехме един доклад, в който описахме различните действия, които трябва да предприемем по отношение интеграция на държавите от Магреба. Аз е, приветствам съобщението. Струва ми се, че в доклада като че ли се изостава с две години. Трябва да проверим доколко системно подхождаме и да действаме максимално бързо. Интеграцията на региона бе част от приоритетите Барселона 1995 година. След това по-късно пак се повдигна е, внимание се насочи към е, значимостта на интеграцията и сега отново говорим за това. Вижте колко много време сме пропуснали. По отношение на съобщението. Е, на първо място се казва, че правителствата в Магреба имат своята а, отговорност за да преодолеят застоя в интеграцията. Да, Европейския съюз трябва да играе много съществена роля в тези процеси. И тук не става въпрос само за европейските институции и организациите, и организациите в гражданското общество – Важно е да се отчетат политическите процеси, които са в ход в момента. Необходимо е да се подчертае значимостта на политическата интеграция. Това е сърцевината на документа. Редовно се води подобен диалог в нашия парламент – И така стигам до втория приоритет, на който искам да се спра. Ако разгледаме всички тези действия, трябва да заключим, че те трябва да попаднат в една много добре дефинирана структура, която ясно посочва кой за какво отговаря, а не просто всеки да прави каквото си мисли, че иска. И е необходимо отделните участници непрекъснато да си комуникират един с друг. И така подчертаваме необходимостта от по-голяма интеграция, сътрудничество и обмен на информация между отделните участници на всички нива. Необходимо е да се укрепи интеграцията, а това да върви успоредно и с необходимата институционална уредба. Трябва да отбележим факта, че да, ето сега разполагаме с конкретно предложение, това е факт, но ако разгледаме обстановката в Мали, например, можем да кажем, че има срещи между депутати от Европейския парламент и депутати от парламенти от Магреба, но като че ли няма политическо действие и тогава няма как да има интеграция. Говорите за стабилност, за сигурност. Добре, това са основни стълбове, които могат да гарантират економическото и социалното стабилност. Но крайна сметка искам да кажа, че трябва да продължаваме нашия диалог с партньорите си. Това е от съществено значение. Трябва да участват всички организации, звена и структури за взаимношение с държавите от Магреба и разбира се Съюза арабския Магреб Както знаете, е, комисар Фюре и генералния секретар заседават в Брюксел, за да могат да обсъдят идеята в съвместното е, съобщение по въпроси, свързани с енергетиката, частния сектор, транспорта, развитието на селските региони, селското стопанство, земеделието и гражданското общество. Мисля, че за политическото сътрудничество е важно да му се отдели, отдели необходимата, полагащата му се роля в тези процеси. И комисията, и парламента трябва да работят единно с едни документи, за да може в крайна сметка идеите в конкретния документ да не остане само на хартия, а да бъде реализиран на практика. Благодаря. Прего. Ай, благодаря на господин Мангарели за неговото подробно compréhensif. Но аз се питам, защо е толкова трудно да се приложи това, което, за което говорим – ние имаме визията. Защо тази визия толкова трудно се прилага? Според мен тази визия отговаря много на това, което трябва да сторим в региона – Говорихме за салафистите и за начина по който демокрацията е заплашена. Говорихме за безработицата, особено сред младите хора и че това е много важен фактор. Е, до някъде така се обяснява салафизма. Знаем от други страни, например в Либия, знаем, че салафистите и други външни фактори, като в Южна Арабия имат значение за развитието на подобни страни. Важно е да се подкрепят тези е, страни. Това е така. Важно е за целия регион. джихадистите терористи, те са почти неконтролируеми. Въпрос. Като видим какво се случи в Ал Алжир след кризата в Мали, въпросът ми е какво е вашето тълкуване за събитията там? Как вие ги виждате? Действията бяха брутални, знаем. Аз говорих с представители на опозицията в Алжири. те смятат, И те смятат, че това е въпрос на е, на политиката в Алжир, която политически сили в Алжир, които конкурират едни с други. Но дали правителството не прави достатъчно, за да се пребори с тероризма, с организираната престъпност и с всички останали заплахи, за които говорихте. Няма армия, няма войски, които да осигурят сигурността и безопасността на гражданите. Терористите естествено използват ситуацията. Те не са контролирани, територията не е контролирана. Естествено, така лесно се поражда конфликта. Важен е въпроса тук за решаването на конфликтите. Вие казахте, че нещата не вървят добре поради лошите отношения между Алжир и Марокко. Това е така. Това е една огромна територия, от която могат да се привлекат хора за всякакъв вид терористични акции. Виждаме, че има опасност. Терористите могат да си създадат една свободна територия. Мале, Сара, това са все про- пространства, пред които не бива да си затваряме очите. Аз също искам да поставя някои въпроси. Ще бъда кратък. Говорихте за сътрудничеството в Магреб и за държавите там. По принцип, тези държави е трудно да се привлекат към сътрудничество. Либия, Марокко, Тунис, Алжир. Трудно могат да се сравнят тези държави. Има исторически различия. Как изглеждат и отделните инструменти, които може да приложите? Какви са връзките, културните връзки между парламентите, между ам, обществата, отделните общности? Какви са връзките между синдикатите, например? Синдикатите имат много голяма роля. При нас, е, при изграждането на социалния континуум в Европейския съюз, може ли синдикатите също да са основен елемент и в Магреб? На следващо място, кой инструмент е най-подходящ, за да се преборим с огромната корупция по високите етажи в тези страни. Има огромна пропуск между богатите и властимащите и обикновените хора – Сигурно ситуацията за малките и средни предприятия е много трудна. Няма стабилност, няма стабилно правителство. На следващо място контактите между парламентаристите, между депутатите. Това е нещо много хубаво, но трябва да знаем какви са разликите между нас и тях, тъй като това са нови демокрации тези, техните парламенти нямат компетенциите, които имат нашите парламенти. Засегнахте и много интересна тема, а именно да изнесем наш опит в тези страни. Да отидем там на място и да предложим повече възможности за развитие. Говорихте и за децентрализацията. Италия, например, за Италия и за други държави говорихте. Това е друга форма на управлението и на демокрацията, но най-важно е предпоставката е да има добро управление. Компетенции трябва да се делегират, включително и финансови. Ако това не се случи, управлението като цяло ще е лошо. То ще се провали и последиците ще са катастрофални. Накрая. Предприятията и бизнеса. Който се занимава с бизнес, няма да инвестира в територия, в държава, където няма търговско право, няма сигурност и стабилност. Ако основните проблеми не са решени, то ясно е, че хората трябва да са готови да се справят с всякакви проблеми. Госпожа Бенрапато, тези въпроси наистина са много важни. Тези общества са на кръстопът. И дебатите, които се водят там, са същите, както и тук. Говори се за свободите, за вида общество, който иска да се създаде, за религията и светската власт. Как може да реагираме ние? Имаме следните възможности. Да се ориентираме най-вече към младежите, защото бедността и безработицата сред младежите е много голяма. Освен това, образованието там може да започнем. В крайна сметка става дума за Средиземноморския регион. Той е съседски за нас. До момента не сме е, използвали всички възможности. Това е едната альтернатива да сме активни. Другата альтернатива е просто да не обръщаме внимание на този регион и какво ще се случи. Хората ще се обърнат към различни движения, исляма ще получи превес и подобни сектантски движения. Това са до голяма степен общества, които са съсредоточени върху самите себе си. А младите хора, те са отворени. Те използват социалните мрежи, те гледат европейска телевизия. Ние за момента отсъствахме като присъствие там. Трябва да протегнем ръка, но отношенията трябва да са равнопоставени. Проблема на Средиземноморския съюз е, че няма ос... стабилна основа за неговата дейност. Ние отиваме там на посещение, търсим нови пазари. И когато става дума за нови пазари, нещата са обаче прекалено ограничени и само това не е достатъчно. Повтарям, ние сме на кръстопът. Трябва да решим как да се развиваме и как тези общества да се развиват. Културата и образованието, това са ключови думи тук. Съюза на арабския Магреб. Това не са чисто арабски общества. Културата е по-различна – Северна Африка. Това е едно, една възможно, едно възможно описание. Но въпрос, независимо как описваме региона, трябва да знаем, че нещата, е, страните са много разнообразни. Има един философ, който е писал книгата за плуралистичния Магреб. Трябва да помислим за това. Е, езиковото разнообразие, културното разнообразие. То е потрясаващо. Трябва да го вземем предвид. От векове там е, са съществували е, е, един до друг е, представители на различни култури мюсулманска, християнска, юдейска. А сега економиката. Колегите говориха за корупцията и за съдебната система. Така е, в много общества хората не искат да е, инвестират, защото се страхуват от конфликти. И защото ако техните интереси бъдат накърнени, те не могат да разчитат на местната правна система. Едно нещо обаче ме смущава при споразумението. Аз не го подкрепих. Въпроса за митата. Искането да се премахнат митата, това според мен ще отслаби тези економики. И отново се връщам на младеща. Това трябва да е централен въпрос за нашите дейности. Трябва да сме отворени към тези общества. Има авторитарни системи, но нека слушаме какви послания идват оттам. Нека слушаме динамичната младеж в тези общества, защото тя е отворена за бъдещето и гражданското общество. Има един социален форум в Магребския регион, в Тунис. През март 2013 година ще има среща на този форум. Той е много важен. Могат много а, идеи да се почерпят от там. Господин Свенсън, благодаря. Аз искам също да благодаря на за важните информации, които получихме сега. Аз се интересувам много специално от Тунис. Може би не съм разбрал правилно, но много внимателно слушах. слушах. Вие говорихте за равнопоставеността на шансовете и че няма такава в Тунис. Според мен обаче Тунис има специално положение на фона на нещата, които стават в другите страни. Въпросът е <clears throat> дали е, положението на жените и момичетата в Тунис се е влушило, защото то беше много добро. На следващо място – туризмът. Може ли да разкажете нещо повече за туризма? Благодаря. Господин Панцери. Разбрах какво казахте. Вие, това са наистина чудесни идеи. Те трябва обаче и да се приложат. Те не трябва да остават на хартия, но най-напред ще се спра на въпроса за синдикатите. Ние също говорим с синдикатите. Има на, на места, в Тунис, например, много силни синдикати. УГТЦ се казва тя. И тя играе много важна роля, т.е. синдикатът. С нашия опит може да подпомогнем тези синдикати да се развият. Съгласен съм с вас може в Комисията по социални въпроси да видим дали бихме могли да осъществим едно такова сътрудничество. Сега за корупцията. Трябва да има още инстанции, например медиите, синдикатите, защото ако една инстанция е корумпирана, другата, другите инстанции трябва да противодействат. Ние подпомагаме тези, това развитие в тези страни. Даваме милиони евро за развитието на съдебната система, на правосъдието и на независимостта на съдебната система и на медиите. Може би така може да помогнем на тези държави да се справят с корупцията гражданското общество. Естествено, това е много важен елемент. Укрепването на гражданското общество, чрез неговото укрепване се борим същевременно и срещу корупцията. корупцията. Бизнеса, да. Ако локалният бизнес мисли само за себе си, това не е добре. Трябва по-добра централи... децентрализация. Ето в Марокко, например, положението в това отношение е доста добре. Добро. Хубаво е да се създадат е, сътрудничества, партньорства с регионал, на регионално равнище. Тоест, побратимяване на региони някои колеги казваха, без добро право няма добри инвестиции. Това е така. Ние се стараем да подобрим ситуацията. В Либия, например. Опитваме се да въведем граничните контроли и да ги подкрепим. От една година се опитваме да реформираме в Тунис сектора за, на сигурност и безопасност но нямаме голям напредък. Реформата в този сектор е трудна. Говорим за, правни, за правната рамка и връзките с инвестициите. Има пречки пред инвестициите, така е. Сега за Тунис равнопоставеността между мъжете и жените. Не съм информиран за, по тази тема за Тони. Ще говоря с хората там. Зная, че има натиск по отношение на облеклото на изказванията в публичното пространство. Зная, че е имало напредък, но вследствие на, сел, на салафистските тенденции и натиска тези, този напредък, който е бил отбелязан, е нарушен. Щом хората там казват, че се чувстват заплашени и трябва да им повярваме, ето, например, затварят се кина – а, киното. Киното е част от културата и когато хората се чувстват заплашени и трябва да затворят киното си, това е нещо много лошо. Сега, това за бирата, който иска да пие една бира, това не е престъпление. Това не може да се каже, че е социален напредък. Сега е на въпроса на госпожа Гомеш. Дали прилагаме това, което планираме, което сме решили? Марокко и лжи са в лоши отношения и това накърнява отношенията в целия регион и сътрудничеството в региона. Как може да противодействаме? Да, тук трудно мога да отговоря. Сега за финансирането на а, терористите. Ние знаем откъде идват техните авуари. Единственото, което за момента трябва да направим и може да направим е да говорим открито за това. Е, тези държави, които вие споменахте, в Голфа. Те са много важни инвеститори в нашите страни. И човек не иска да се кара с инвеститорите си. Ние изнасяме много неща за тях. От тях ние получаваме горива. Това са привилегировани партньори на Европейския, на Европейския съюз, но в същото време сте прави. Те създават големи проблеми и финансират терористични групировки. Сега за Либия. Либия ни трябва като партньор. Какви са причините за ситуацията в Алжир и за лошите отношения с Марокко? Едно може да се каже в Южна Алжир има повече терористи, повече джихадисти. И това го знаехме още преди да, се, да започнат проблемите в Мали. Това го знаехме още преди две години. Още от опита с Либия. Понякога забравяме бързо, но преди три години имахме стратегия за развитие и, и сигурност в Сархел – И то, това бяха неща, които се знаеха не само от нас, организирана пред престъпност и, и джих, джихад. Не мога обаче да смятам, че това, което се случи миналата седмица, за него може да обвиняваме правителството в Алжир. Това са проблеми, акумулирани в продължение в течение на много години. В Западна Сахара имаме замразен конфликт, който изостри цялостната обстановка. Ние подкрепяме Кристофер Роуз, специалният представител на ОНЕ. Вие знаете защо го казвам това, защото няма обща позиция в Европейския съюз. Някои държави членки подкрепят е, позицията на Марокко, а други смятат, че трябва да има референдум. Една от опциите е независимост на Западна Сахара. Така че няма обща позиция, няма единна позиция. На този фон е трудно за европейските институции да са активни, когато става дума за Западна Сахара. Не оправдавам нашите действия, просто обяснявам ситуацията. Ние не сме много активни, то точно поради тази причина. Е, Facciamo una piccola pausa in attesa che arrivi il...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 и е така, уважаеми колеги, сега ще обменим мнения с госпожа Сузана Грубиесич, заместник министър председател с ресор Европейска интеграция на Република Сърбия. Приветствам госпожа ми, заместник министър председателя. Тя за първи път ще говори пред нашата парламентарна комисия. Членовете на комисията, които са посещавали Сърбия и Косово, ще я познават. 2012 година бе важна година за Сърбия, защото тя получи статут на страна кандидатка, 2013 ще е още по-важна, защото през тази година Сърбия ще трябва да изпълни условията, за да започнат преговорите. Парламентарната ни комисия разгледа годишния доклад тази сутрин го гледахме за напредъка на Сърбия. И а, мога да ви кажа, че а, има широка подкрепа на, в комисията на почването на преговори с Сърбия, защото това допълнително ще допринесе за демократичното развитие. Няма нужда аз да ви казвам, че Диалога между Белград и Прищина за нас е от огромно значение и се радваме, че изглежда е отбелязан сериозен напредък в преговорите. Вярвам, че и двете страни имат интерес да нормализират двустранните отношения, така че да може гражданите на Сърбия и Косово да живеят в мир и благоденствие. Сега, госпожо заместник министр-председател, ви давам думата, за да очертаете предизвикателствата, пред които е, е, е изправено сръбското правителство. Благодаря ви. Благодаря, господин председателю. За мен е удоволствие и чест да говоря пред парламентарната комисия по външни работи в Европейския парламент. Именно в момент, в който разискването на напредъка на Сърбия е доста разгорещено. Като бивш парламентарист, аз разбирам и оценявам ролята на Европейския парламент в процеса на европейската интеграция на страните кандидатки като Сърбия. понеже това е обмен на мнения. Няма да говоря дълго, а по-скоро ще дам възможност уважаемите депутати да ми зададат въпроси и ще направя всичко възможно да отговоря на тях. Така че не гледам на срещата като на монолог, а като на диалог. Разбирам, че и вие така виждате нещата. В заключението от декември на Европейския съвет се призна напредъка на Сърбия. Заключенията дадоха възможност за отваряне на преговорите за членство в Европейския съюз в близко бъдеще. Проекто резолюцията на вашата парламентарна комисия потвърждава това и одобрява отварянето на преговорите. Важно е Сърбия да надгради над постигнатото и да отбележи напредък по основните въпроси, така че да се започнат преговорите преди края на иранското председателство. Да се надяваме преди юни месец, тази, преди края на юни тази година. Една от основните е, причини за това, че се целим в тази е, дата е да не губим инерцията си за е, реформи и да е, превърнем европейската интеграция в необратим процес. Както вие казахте, господин председателю, основното ни предизвикателство, основното политическо условие за започване на преговори е диалогът с Прищина. С радост мога да ви кажа, че диалогът с Прищина е залегнал като е, основен, постоянен принцип е, чрез, е, чрез резолюция, която парламентът прие преди няколко седмици. Нормализирането на отношенията с Прищина е, е основното условие за е, даване на ход на процеса, но е, ние знаем, че няма альтернатива на диалога. Смятаме, че всички заинтересовани страни трябва да работят съвместно по един максимално гъвкав и прагматичен начин, така че да се стигне до, до приемливо решение и да се подобрят, подобри начин на живот на хората в Косово. За сега конкретните резултати, които са постигнати, се състоят в политически диалог на най-високо ниво и това ще е, продължи четвъртия кръг. Е, преговори се проведе преди няколко дена на 17 януари тук в Брюксел под егидата на а, е, госпожа Катрин Аштън. Вярваме, че Европейския съюз ще отчете отбелязания в диалога напредък като постоянен и устойчив изпълнението на а, споразумението за управлението на границите е на лице и вече се прилага механизма на 4 гранично-пропускателни пункта, както бе договорено. От друга страна, не бива да а, изпускаме от поглед и винаги трябва да отстояваме вътрешните реформи в Сърбия. Процесът на реформи продължава след сформирането на новото правителство. Продължаваме да работим усърдно, като поставяме особен акцент на борбата с организираната престъпност и корупцията, върховенството на закона, отстояването на правата на човека и малцинствата и естествено в момент на криза се отделя особено внимание на економиката правителството прие план за действие въз основата на препоръките и приоритетите, залегнали в доклада за напредъка, изготвен от Европейската комисия. Сформирахме национален координационен орган, който се председателства от министър-председателя. Това даде нов тласък на реформите във всички сфери на живота в Сърбия. Съдебната реформа, или по-точно реформата, която ще коригира недостатъчите от предходната реформа, а, продължава да бъде основен приоритет за правителството. Първата стъпка е приключила на базата на решение на Конституционния съд съдиите и, а, а, и прокурорите се възстановяват. Планът за борба с корупцията и организираната престъпност ще се приема до края на март. Прият е през декември нов закон за обществените поръчки, с което се предотвратява злоупотребата с обществени поръчки и се осигурява контрол на целият процес в областта на правата на човека и на младсинствата. Правната ни рамка е добре разработена, гарантират се и се защитават правата на човека от Конституцията, Закона за защитата на правата на човека и свободите на националните малцинства и закона за недискриминация, но трябва да призная, че е, има много какво да свършим по прилагането на тези законодателни актове. Искам да спомена някои част от постигнатото в това отношение парламентът в Сърбия постигнал европейски стандарт по отношение на мерки срещу дискриминацията 34%, са жените в сръбския парламент. Предприяти са положителни стъпки, за да се подобри положението на ромското население. И имаме актуализиран план за действие за изпъл... по изпълнение на стратегията за подобряване на живота на ромите. Също така работим по стратегия против дискриминацията. Това ще бъде рамковия документ. Той ще включва план на действията, с които ще намали нивото на дискриминация в обществото ни. Основният акцент ще бъде е, развиването на търпимост към разликите, равните възможности и предотвратяването на конфликти. На базата на решението на съвета за правата на малцинствата по доклад на комисията. Оценката на Сърбия в това отношение е положителна, като се дава препоръка допълнително да се подобри положението с правата на малцинствата. По отношение на правата на хомосексуалните, Конституцията защит, защитава достоинството и свободата на словото и на сдружаване антидискриминационния закон гарантира недискриминиране на базата на сексуална ориентация. В сътрудничество с съвета на Европа, в рамките на съвета на Европа, Сърбия изпълнява проект против дискриминацията. Първоначалната конференция по този проект бе проведена на 13 декември в Белград, в писмото на комисаря по разширяването от декември месец към съвета се споменава, че целта на конференцията е да се въведат съвместни мерки, за да се изпълнят препоръките на Министерската конференция на съвета на Европа. Що се отнася до споразумението за асоцииране и стабилизиране, което има временен характер, вече сме в петата година на изпълнение, а, а пък до година ще, ще введем режим на търговска либера... на либерализация на търговията. Изпълнението на споразумението е от голямо значение за отваряне на преговорите за присъединяване. Едно от нашите очаквания е, че споразумението за асоцииране е, ще влезе в е, сила, е, след като и последната държава членка, Литва, го ратифицира през едната пролет. Разчитаме на вашата подкрепа в това отношение. Сега накратко ще засегна въпроса за либерализацията на визовия режим, нещо особено важно за нас и за Западните Балкани. както и проблема за мнимите е, лица, търсещи убежище разбираме тревогите на някои държави членки по отношение на нарастването на броя на мнимите търсещи обежище е, през последните месеци, но Сърбия предприема мер... действия за да реши проблема. Изпълнили сме всички мерки по препоръка от последния доклад на комисията, който бе разгледан от съвета на министрите по ПВР на 25 октомври. Препоръчва се строг контрол на а, граничните пунктове. Също сме приели изменения в наказателно-процесуалния кодекс. Злоупотребата с института а, убежище се преследва от закона като престъпление. През последните два месеца броя на мнимите търсещи обежище по данни на Министерството на вътрешните работи спада. Заедно с това трябва да подчертаем, че се опитваме да постигнем да избегнем а, дискриминация чрез въвеждането на тези строги мерки, защото не бихме искали по никакъв начин да а, потъпкваме постигнатото от нас в областта на защитата правата на човека Сърбия и, и а, сръбските граждани не бива да страдат от злоупотребата с такъв а, важен институт като убежището в духа на регламент 539 е, смятаме, че европейските институции трябва да променят регламент 85 от 2005 година, чрез което Сърбия ще може да се смята за безопасна страна. Така стана и с България и Румъния, когато те получиха статут на страни кандидатки през 2005 година. Също така от даваме голямо значение на регионалното сътрудничество. Както виждам в резолюцията си отчитате това като положително постижение на сръбското правителство. На скорошното официално посещение на хърватския министр-председател в Сърбия е допълнително свидетелство за това, че сме посветени да подобряваме отношенията си с всички съседни страни в региона. Няма да навлизам в повече подробности. Бих искала сега да ви благодаря за вниманието и с удоволствие ще изслушам въпросите ви. Thank you very much. Благодаря ви. Преди да дам думата на господин Кукън, първият оратор от моя списък, искам да ви напомня, че след половин час имаме обмен на становище с господин Гилмор, който е министър на външните въпроси и търговията по тема, свързана с ирландското председателство. Така че ви моля да говорите стегнато. Имате думата. Благодаря. Благодаря ви. Горещи приветствия за вас, госпожо заместник министър-председател. Имали сме възможност да работим с вас в нашата комисия външни отношения. Знаем, че сте отдадена на дневния ред, свързан с присъединяването. Настроенията за Сърбия свързани с новото правителство са общо зато позитивни, но това трябва да бъде възприемано от вас и като задължение. Да не бива да ни предавате сега, след като имаме толкова големи надежди, че Сърбия се движи в правилната посока. Би трябвало да поемете своята отговорност. Във вашите угодни думи, вие Казахте, че има различни области, в които искате да постигнете повече резултати. Радваме се, че диалога е в ход. Сега говорим за изпълнение на споразуменията, които са постигнати. Ще продължаваме да ви насърчаваме в този процес, да разбираме затрудненията, които изпитвате във всички измерения, които вие и засегнахте в изказването си. Много решения ще бъдат взети, но всичко това зависи от начина по който вие подходите в диалога. Подкрепя се факта, че е необходимо да дадем дата за стартиране на преговорите, но вие разбира се би трябвало да продължавате да изпълнявате мерките. Е, Братислава Словакия сега е президента и приветстваме проевропейското му изявление – много реалистично той дефинира проблемите, но в крайна сметка европейската интеграция е една политика, която трябва да бъде изпълнявана от цялото правителство. Имам един въпрос по отношение на 359, този известен член – Знаем, че има известно развитие по този въпрос. Все още е в парламента, парленарна зала, дискутира се. И искам да ви уверя, че ние много внимателно следим окончателната редакция и начина по който ще бъде разрешен проблема. Важно е в крайна сметка решението да бъде в интерес на Сърбия. Необходимо е, е да се гарантира да няма и големи оплаквания от страна на големите бизнес компании, които са се оплаквали по-рано. И зная, че министър на правосъдието и заместник министър-председателя работят по този въпрос. Много ви моля, ако вие разполагате с информация, бихте ли ни казали докъде са стигнали преговорите? А, наистина искам да подчертая, че ние наистина ще проследим отблизо развитието на този проблем. Благодаря. Мистер Качин. Благодаря. Господин Качин, имате думата, докладчик по Сърбия. Благодаря, господин председател. Амбасадоре, добродошли в Европском парламенту. I will continue in English. Ще продължа на английски язик. I would like to start by mentioning that today's debate... Искам да започна с това, че дебата е днес по темата за Сърбия премина в много положителна атмосфера. Благодаря на своите докладчици в Сянка за техния принос е, благодарение на който постигнахме баланс в е, доклада за Сърбия и пътя на Сърбия по пътя към Европейския съюз. Това правителство през няколко месеца успя да постигне е, това, което предишното правителство за целия мандат постигна с диалога с Прищина. Това е нещо много важно. Това е един преломен момент и с другите съседни държави, Черна гора, например. Е, все още чувам изявленията на е, министър-председателя Коштуница, че никога няма да признаем вашата независимост, а на следващия ден всъщност те не правиха точно това. Това е много добър пример за всички съседи. Казахте, че в посещенията в Босния е балсам за нашите уши. Това заслужава Босна и Херцеговина, разбира се. Необходимо е да получи помощта и на Сърбия. Що се отнася до диалога с Косово? Тук искам да почертая едно нещо в тази област. Няма да бъде удовлетворен, ако има а, успех шести или седмия диалог, деветия, десетия, 11 и така нататък. Искам наистина да видя напредък. Април е добър крайен срок. Но всичко трябва да бъде обновявано, актуализирано и да отговаря на конкретните цели винаги. Що се отнася до системната корупция и организираната престъпност. Трябва да признаем многото постижение в тази област, но все пак това е изключително а, странна история. Да се предоставя цялата информация на медиите относно разследванията, това не е демократичен подход, това не е стандарт, който трябва да се следва. Предоставянето на това кой колко получава по време на разследването, по време на разпитите. Наистина, напълно неприемливо е. Това е срам. Извинете, че го казвам, но трябва наистина да се справим с тези проблеми в бъдеще. Не искам нищо да кажа за 3, член 359 сега. Мисля, че колегите ми много повече ще се изкажат по този въпрос. Искам обаче да кажа следното. Каквото и да правите, много ви моля, не правете нищо за нас правете всичко за вашите граждани, за доварието, което те ще имат към вашето правителство, за европейския дух и за по-доброто бъдеще на младото поколение, което търси нова работа. Благодаря. Мистер Посел, Благодаря, господин Посел. Я, фрау премьер Госпожо заместник министър-председател, аз подкрепям присъединяването на Сърбия е, чудесно е това, което прави вашата партия, но имам два критични въпроса. Най-напред. Как виждате статута на Косово? Аз приветствам разговорите за практическите облегчения, но въпреки това има нови тонове, които поставят под съмнение статуса на Косово. Жените понякога имат повече смелост от мъжете, затова може би трябва политиците в Сърбия да кажат съвсем откровено, Косово никога вече няма да е сръбска територия. Това трябва да се признае и да се приеме. На второ място, кризата в Прешева. Аз познавам региона доста добре, често съм бил там и искам да ви помоля да направите всичко във вашите сили, за да намалите страданието на хората там, да подкрепите малцинствата и най-вече да се поощри, да се подобри прехода между реги, реги, в региона между Македония и този район. Защото ако няма економически възход, няма да има стабилност. Затова искам да ви насоча вниманието специално да се погрижите към този, за този регион. Лично господин Полса от госпожа Гомес. Две минути. Благодаря. Госпожо министър, Както вече бе казано, ние сме изключително позитивно настроени към а, началото на преговорите. А, разбира се, взаимоотношението между Белград и Прищина са изключително важни. Бихме искали да видим да проявите сътрудничество с EULEX, особено с специализираните части за разследване и бихме искали да няма тази паралелна институция, която съществува по отношение на Косово в системата за сигурността и съдебната система. Жените си изиграеха своята роля, в смисъл, че те поставиха началото на този диалог. Вие самата сте жена, Можете ли да ни кажете дали и вие така мислите? И така ли мислят хората? Моля ви да говорите за реформата в правоохранителната система по отношение изграждане на правова държава. Вече бе засегнат този въпрос от господин Качин. После въпросът е свързан с медиите. Изключително противоречив проблем. Е, борбата с организираната престъпност и корупцията. Тук трябва да видим наистина сериозен напредък. А медиите имат централна роля. Освен това, те са изправени пред големи затруднения в своята свободна дейност в Сърбия. Как ще се спарите с въпроса за липса на прозрачност, например, по отношение на собствеността на медиите в Сърбия? Благодаря. Бини, Onorevole Луначек, прего. Благодаря. Госпожа Луначек. И аз от името на Зелените е, бих искал да приветствам вас, е, госпожо заместник министър председател. Ние се срещнахме с вас и в Белград. Радвам се, че сте тук. Казаното от господин Ялко Качин ме наведе на следвата мисъл. Да, именно, че вие трябва да работите за вашите граждани, за европейския дух. Вашето правителство, когато дойде на власт, като че ли ние бяхме доста скептично настроени а вие успяхте да ускорите напредъка, нещата се случват, поздравявам ви за това. Обаче, и бихме желали да виждаме по-добре да се развиват и някои аспекти когато вие самата казахте колко важно е да има равнопоставеност, да няма дискриминация за общността ЛГТБ. Да, важно е това за нас. Радваме се да видим, че и, и е приоритет във вашата програма. Но има много а, хулигани, както поне нея зная, не, които не са стигнали до съдебната скамейка. Какво правите? Знае, че правосъдната система е независима, разбира се, но какво правителството възнамерява да направи, за да се направи нужното така, че гей паради да могат да бъдат факт във вашата страна в бъдеще. Знаете, че аз съм докладчик по въпроса свързан с Косово. Днес имах докладване по моя доклад. Ще се гласува доклада след две седмици. И искам да ви кажа, че няма друга альтернатива, освен диалог. Има отбелязан напредък какъвто по-рано не сме виждали. Това също бе подчертано от колегите. А от новините разбираме, че ще има заседание между Николич е, и Аяга. Може ли да ни кажете кога това ще се случи? Можете ли да е, потвърдите, че двамата президенти наистина ще се срещнат? И обръщам се към вас към следното. Зная, че се води дебат в диалога в, в, по този въпрос. Това е последното ми изречение, господин председателю относно паралелните структури в Северно Косово. Възнамерявате ли да ги унищожите? Имам предвид е, тези, които са в областта на правосъдната система и полицейските части и ще може ли да се развие образователната система в Прищина? Благодаря ви. Господин Танок. Um, Госпожо министър, добре дошла от името и на групата ЕКР. За нас Сърбия е приятелска държава. Ние следваме с интерес събитията във вашата държава. Разбира се, нас имахме дебат по доклада за Сърбия днес. Приветстваме реформите, които вие правите по отношение на по-голяма прозрачност и подобряване на постиженията в областта на демокрацията, областта на правата на малцинствата ЛГТБ в това число. Искам да повдигна редица въпроси. 359, този член. Повече от един граждани на Обединеното кралство се обърнаха към мен, които всъщност са, пострадали от запорирането на техното имущество. И ние наблюдаваме процесите по този член и бихме, бих искал да ви попитам какви, какво ще направите по отношение на реформите, които са необходими в тази област? Това е област, която има, разбира се, наследство от комунистическото минало. Аз лично приветствам диалога, който ще се води по отношение на прекрояване на границите, замяна на земята. Това е, е също един важен въпрос. Скопие президента Берише се повдига този въпрос и Албания. Очертава се е, заключението, че може би не са окончателни границите. Много е интересно какво ще се случи в бъдеще, особено по отношение на Косово. Разбира се, очаква се отговор, който да бъде в дългосрочен план, е, цялостен по отношение на Косово. Разбираме, че има подобряване на взаимоотношенията с Черна гора, Подгорице и господин Пячич, Изключително важно е това, че подписахте споразумение с, Мон... с Черна гора по отношение и на а, въпроса свързан с безженците, така че тези взаимоотношения между тези две държави очевидно са много добри. Поздравявам ви и се надявам, че ще може да се открият скоро преговорите с вас. Благодаря. Имате думата за отговор. Very much for благодаря ви за коментарите, за интереса, който проявявате към сръбските проблеми. А, има още един. Имате думата. Още един депутат желая думата, казва председателя. Господин Ролчек. Добре дошла, госпожо е, заместник министър-председател. Е, ние напълно устояваме интеграцията на Сърбия в Европейския съюз. Разчитайте на нашата подкрепа. Обедени е, сме, че трябва да се определи дата за начало на преговорите и тази дата да бъде максимално скоро. Що се отнася до зададените въпроси, искам да добавя и аз още един. Бихте ли ни казали нещо за економическите реформи? Да, насочваме вниманието си по отношение на реформите в политиката, взаимоотношение с съседите. Това са много важни неща. Но населението в Сърбия премина през много трудни години последните 30 десетилетия и бихме желали да видим светлина в дъното на тунела и за тях. Какво може да предприеме Сърбия, а и какво ние можем да предприемем, за да можем да помогнем в хода на процеса по пред присъединяване. Как може да се е, възобнови економиката, как може да се намали безработицата. Казаното от господин Посъл за е, този натиск, да, е, разбираме това, но има и хора, които живеят в условия на бедност. Без економически растеж няма как да преодолеем бедността. Какво мислите за вашата економическа реформа? Благодаря. Председателя, благодаря. Им, имате думата, госпожо. Благодаря и за вашето изказване. Е, винаги с удоволствие разговарям на економически теми, но нека да започна от самото начало. Много уважаемите е, депутати зададах е, въпрос, свързан с член 359 и промяната в наказателния кодекс. То в кодекса всъщност е в е, парламента в момента, дискутира се, още не е минало гласуването. Съвсем накратко ще ви кажа какво е, какви са намеренията за промяната, но не мога точно да ви кажа кога ще бъде приета редакцията, кога в крайна сметка ще стигнем до приключване на работа по този член. Намерението е да се намали натиска върху частните собственици в целия този процес. Освен това, намерението е да се е, разбере злоупотребата с е, позицията на собствениците е, в рамките на техните дружества. Защо този член 359 ще остане в наказателния кодекс, макар и редактиран. Защото в момента има 4000 съдебни дела, които се базират на този член. Ще бъде променен членът, но няма да бъде заличен от наказателния кодекс. Защото собствениците на частните дружества, независими такива каквито са, могат да нанесат щети на различните акционери и Министерството им иска да се постигне максимален баланс, както един от вас, много уважаеми господа депутати, казахте, по отношение на наследството от комунистическото минало. Така че трябва да се не постигне баланса между върховенството на закона и частната собственост в общи линии. Но, тъй като все още дебата не е преминал в пленарна зала, не мога да ви кажа как окончателно ще изглежда този член. Впоследствие, тогава, когато този процес приключи, ще ви информирам относно формата и съдържанието на този член от наказателния кодекс. E Освен това, бе споменат също така случилото се в Прешово, Вели. Първо, става въпрос за паметник на албанското малцинство, който бе в центъра на Прешево паметник, който е посветен на убит терорист 2001 година. Три седмици провеждахме диалог с представители на албанското малцинство. В този диалог участваше и ОССЕ и членове на международната общественост, общност. Това е един вътрешен сръбски въпрос, и не би трябвало да има никакво въздействие върху региона. Това е въпрос свързан с един паметник в центъра на Прешево, който, както казах, бе издигнат в памет на терорист, убит е, в битка с сръбските власти през 2001 година. Но тук не, стигат, не свършват нещата. Диалога с представителите е, на албанското малцинство в Прешево ще продължи, така че да не се повтарят подобни инциденти в бъдеще. В отговор на този акт на сръбската държава, много е, сръбски е, гробове в Косово бяха осквернени от албанци в Косово, което според мен не е правилният начин за отговор. Тук става дума за един паметник, а от друга страна за гробище и гробове на сърби. Но съм съгласен с господин Посъл, че всъщност населен, на, натиска е върху едно бедно е, население в Сърбия и наистина имаме нужда от много помощ, економическа помощ от държавата, от инвеститори, така че бедността, е, липсата на заетост, безработицата и всички обострени чувства, които съществуват и настроения, в тази област да бъдат заличени и преодоляни. Това е един процес и ние се намираме в непрекъснат диалог с представителите на албанското малцинство, включително и в град Прешево. По отношение на медийната свобода и онова, което четем в медиите. Не става въпрос за всички медии, а само за някои таблоиди. Единственият лек е напълно да се изпълни медийната стратегия от 2011 година, да се изпълнят законите, които заклеймяват собствениците на такива а, таблоиди. Така че в крайна сметка ние като граждани на Сърбия знаем кой се крие зад колисите и кой отговаря за злоупотребите с полицията и с а, информацията от съдебните органи, което попада в тези таблоиди. Но, както ви казах, става въпрос не за медиите по принцип, а само за някои представители на таблоидната преса в Сърбия. Работим за пълното изпълнение на законите и медийната стратегия в тази област. 2011 година бе създадена тази стратегия. За съжаление, твърде късно трябваше и по-рано да бъде въведена и до сега ще да бъде преодолян този проблем. Що се отнася до срещата между президент Николич и Яхяга, не мога да потвърдя датата. Зная, че има такова намерение и има ясно а, послание, че ще има такова среща, но не мога в момента да ви кажа и аз не зная кога ще бъде тя. Надявам се, че ще бъде скоро. Защото, както вече ви казах, диалогът е постоянен. Е, има парламентарна резолюция по този въпрос, така че срещата между тях двамата ще бъде добър принос към политическия диалог между нашия министр-председател и министр-председателя на Косово. Въпрос бе зададен за паралелните институции в Северна, Северно Косово. Това също ще бъде предмет на тема от диалога, който ще се води между господин Тачи и господин Тачи. И се надявам, че именно в хода на този диалог ще можем да намерим приемливо решение, защото все още има паралелни институции, които съществуват в Северно Косово. Това е факт, но ние имаме желание да разрешим проблема с е, властите в Костово, Косово и с помощта на Европейски съюз. Това е наше и явно намерение. Сега, по отношение на економиката, твърде дълго говоря, извинете ме, но економиката е важен проблем и Сърбия е държава, която се опитва да намери изхода от економическата криза за държавата. Новото правителство е предприело някои не толкова популярни, но необходими мерки, за да се облегчат последиците от економическата криза. Новия бюджет бе прият през месец октомври миналата година и бюджетния бюджет ще намалее от 7 на 3,5%, което изключително много ще помогне за стабилизиране на макрофинансовата и макроекономическата обстановка в Сърбия. Новото правителство, освен това, бе принудено с 2% да дигне е, ДДС ставката – но все още ставка 20% е една от най-низките в региона, такава е в нашата страна. За щастие не е необходимо да намаляваме заплати и пенсии. Тази мерка не е нужна, но те на практика номинално са замразени по, замразени по размер. Uh, new... Имаме нужда от нови инвестиции, от свежи пари така че да намалим темпа на безработицата, която е висока. Особено висока е сред младите образовани хора. И жалкото е, че ние отново а, ставаме свидетели на изтичане на мозъци от страната. Млади талантливи хора заминават за западни държави в Европа, Канада и там намират своята реализация, за съжаление, а не в Сърбия. А, Световната банка, МВФ и Банката за възстановяване на развитие предвижда 2% ръст за Сърбия, което означава, че ние се движим в правилната посока тази година. Но лично аз не мисля, че хората ще могат да видят ползата от всичко това преди 2014 година, преди всички мерки да влязат в ход по отношение на промените в Сърбия, не само помощ от Европейския съюз, но и от други държави. И ние сме ползватели на фондовете по ИПА, по предпредсъединяване. Това е една сериозна сума годишно. Така че 97% имаме усвояване на тези средства, една от най-високите ставки сред останалите е, държави кандидатки. Ние, това показва, че ние сме добре подготвени, имаме добра администрация, която е готова да освоява средствата е, в интерес на гражданите на Сърбия. Ако съм пропуснала нещо, много ви моля, припомнете ми го. А да, що се отнася до правата на малцинствата и ЛГБТБ общността? Парада, гей парада. Аз лично се надявам, че тази година той ще бъде проведен. Надявам се, че екстремистските групи и хулиганите няма да попречат неговото провеждане да се осъществи. Това е надеждата ми, това е убеждението ми. Защото правителството прави всичко, за да облегчи положението на общността ЛГТБ и да даде възможност това събитие, тази проява да се проведе тази година. Благодаря председателя, благодаря, благодаря колеги. И сега ще направим 5-минутна почивка.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 Kolleginnen und Kollegen, darf ich Sie... Уважаеми колеги, моля, съберете сили за последната ни дискусия. Много се радвам, че мога да приветствам ирландският министър на външните работи – Той сигурно ще ни осведомява от сега нататък често за събитията в съвета. Той е заместник министър-председател. Естествено, както знаем, ирландското председателство е от голямо значение. Знаем, че ирландското председателство има, си е поставило много задачи, свързани с европейската интеграция, с разширяването. Знаем, че разширяването е приоритет. Днес говорихме за няколко доклада, свързани с разширяването Харватия, Косово, Сърбия. В тези доклади ще се гласува. И знаем, че перспективата за присъединяване е важна за Европа, но също така и за вътрешното развитие на Европейския съюз. Особено важна е тази перспектива в време на криза. Ирландия показа, че е в състояние да подкрепи това развитие и да излезе от кризата сама. Ирландия в този смисъл е пример за другите. Знаем, че политиката на добро съседство в, на изток и на юг е в сътруднено положение в момента поради много причини. В момента се водят преговори по, външни, по инструмент за външните дейности и финансирането на този инструмент. Надяваме се да получим информация от комисията, а парламента и съвета трябва да реагират в последствие. Ние се надяваме да имаме възможност да упражним парламентарен контрол. Надяваме се комисията да вземе правилното решение и че ще може да работим в една конструктивна работна атмосфера. Господин министр, имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз много се радвам, че имам възможността да говоря днес пред вашата комисия в Европейския парламент. И още в началото искам да кажа, че аз и Ирландия оценяваме много високо работата на Европейския парламент и особено в областта на външната политика. Аз, аз имах удоволствието да се видя с вас преди няколко месеца и тогава обсъждахме подхода на ирландското председателство по отношение на разширяването. Вие ми казахте, съвсем ясно и директно какво е вашето желание, а именно, че вашето желание е да дойда тук при вас още през януари и ето ме тук. Благодаря ви за поканата. Аз разбирам. Да, показвате флага, така е. Ние сме в ситуация на криза. А, ние това трябва, <clears throat> трябва да ми послужи за 6 месеца. Не мога да, да, да го използвам всеки ден. Зная, че два дена сте говорили много активно за разширяването и сте анализирали докладите за напредъка на много страни. Имахте дискусия с сръбския министр за европейска интеграция, зная, че комисията много подкрепя политиката на разширяване и така, че може би е много на време аз да говоря пред вас в края на тази дълга сесия и да говоря именно по приоритетите на Ирландия за разширяването. Аз се надявам в бъдеще да работя в, тясно, взаимо, в тясно сътрудничество с вас. Аз ще се съсредоточа върху разширяването за следващите няколко месеца, но също така аз знае, че вие изпълнявате законодателна функция, що се отнася до финансирането на инструмента за външни дейности. Нека ви уверя, че ние и по това досие искаме да работим с парламента. Преди да се впусна в подробности, нека започна с няколко коментара за цялостната политика, за цялостните приоритети на ирландското председателство. Както знаете, нашето мото е стабилност, заетост и растеж. Ирландското председателство ще иска да опосредства възстановяването в Европа. Нашата официална про- програма е разбита на подглави, но основните приоритети са стабилност, инвестиране в устойчиво заетост, Европа и съв... с, с, света, особено що се отнася до работата с глобални партньори. По отношение на тази, този трети приоритет, ние работим много тясно с Катрин Аштен и външната служба, за да отговорим на предизвикателствата, пред които сме изправени. Надявам се на подкрепата на вашата комисия за това сътрудничество. А сега за разширяването. Нашата политика, е, е, политиката на разширяване на Европейския съюз е най-успешната политика. Присъединяването на страни от Западните Балкани поощрява и, популяризира ценностите на Европейския съюз. Естествено, има економически предимства, растеж – както за Европейския съюз, така и за кандидат страните. Освен това, тази политика допринася за нашето благоденствие и сигурност. Ирландия също е преживяла тези резултати, има този опит. Членството в Европейския съюз беше двигател за социални и економически промени в Ирландия през последното председателство на Ирландия, Ирландия приветства 10 нови държави членки в Европейския съюз. През 2013 година Ирландското председателство приоритизира разширяването на Европейския съюз, основано на принципа на условността. Когато говорим за разширяването, важното е, важно е да имаме общата перспектива. Европейския съюз е един от най-добрите проекти за мир в света и е, политиката на разширяване е най-успешната политика на Съюза. Роберт Шумен имаше визата за една наднационална общност, която да направи е, войната не само невъзможна и, и немислима, но и практически непре, не, не, неосъществима. Чудесно е, че Европейския съюз получи наградата за мил. Алфред Нобел е казал в своето завещание, че тази награда трябва да се получи от този, който се бори за разоръжаване и опосредства мира. Европейския проект е, няма равен на себе си. И това сътрудничество позволи на Европейския съюз да стане най-добрата сила, която популяризира мира. А разширяването на съюза е централно, е сърцевината на този проект. Разширяването е важно и за бъдещето на Западните Балкани. Искаме да видим напредък за всичките страни кандидатки. Искам в този смисъл да благодаря на комисията и на парламента за това, че се застъпват за разширяването. Вашите депутати изпращат сигнали, изпращат нашето послание на страните кандидатки. И в този смисъл ние <clears throat> действаме в една и съща посока. 2013 година е много важна за Европейския съюз. В е, първоначалното председателство не се занимаваше много с разширяването, но датското председателство направи промяна. Съвета през декември взе някои много важни решения за бившата Югославска република Македония, Сърбия, Косово и е, Албания. Естествено, ние искаме и да приветстваме Харватия на 1 юли като член на Съюза. Инерцията от е, Харватия трябва да бъде запазена. Ангажимента на Европейския съюз към Западните Балкани е ясен, но трябва да остане и достоверен. Съвета през декември се споразумя за няколко члена, които казват, че, през, че в началото на 2013 година трябва да се отворят преговорите с Сърбия и Македония, да се даде статус на Албания като страна кандидатка и да се отворят преговори за споразумение за асоцииране с Косово. Тези решения са резултат, ще са резултат от е, докладите през пролета. Ирландското председателство ще оцени тези доклади. Е, това ще е деликатен баланс да се даде достатъчно време за анализ и оценка. За да осигурим това време, ние говорим с комисията за времевия график на изработването на тези доклади. Надяваме се, че през пролета ще може да вземем, ще поставим основата за взимането на решението през юни месец. Знаем, че има предизвикателства, особено когато вземем предвид различните фактори, но искам да ви уверя, че ирландското председателство ще работи неуморно, за да осигури прогреса на разширяването за всички страни. Нека да потвърдя, че Ирландия подкрепя европейската перспектива на Босна и Херцеговина. Съвета не се очаква да вземе решение по времето на ирландското председателство, но въпреки това искаме да кажем на правителството Босна и Херцеговина, че ние подкрепиме на амби... европейските амбиции на страната. Имаше неформална среща на държавните и правителствени ръководители вчера в Дъблин. Присъствах петте кандидатки, страни кандидатки. И държавния секретар Крейтен и комисар Фюле се срещнаха индивидуално с трите страни кандидатки. Те говориха за бъдещите инициативи, свързани с разширяването. С три страни се водят преговори и този процес с тях ще продължи. Нека сега говоря за Харватия. Ние очакваме Харватия да се присъедини на 1 юли. Ирландското председателство очаква крайния доклад на комисията. Последният доклад на комисията окачестви Харватия като готова, но обяви някои задачи, които трябва да се свършат преди присъединяването. Ние се надяваме и сме убедени, че това ще се случи. Исландия. Има споразумение в Ирландия да се позабави темпа на присъединяването, тъй като на 27 април ще има избори. Ние разбираме намерението да се продължи сътрудничеството с Европейския съюз по отворените глави. Ирландия ще продължи да работи с Исландия. Всички кандидатки имат право да се присъединяват в скорост, която смятат за удачна и уместна. Ние уважаваме решението на исландското правителство. Процесът на присъединяване беше до момента и е много прозрачен. Е, това е решение на исландското правителство малко охлажда нашите амбиции, но ние се надяваме да отворим още две нови глави с Исландия и да затворим три други глави. Ангажимента ни към Исландия ще продължи и моят колега, министъра на, е, по европейски въпроси, ще замине утре за Исландия. За Турция. Съвета разбра, че и двете страни са заинтересовани от продължаване на преговорите и подновяване на динамиката. Тактическата група, която бе създадена, извърши много важна работа в важни е, области. Европейския съюз подготви широка база за разговори с Турция както и пътна карта за либерализиране на визовия режим. Важно е за Турция да се подпише договора за реадмисия. Това е предварително условие за либерализиране на визовия режим. По принцип, тези положителни развития не са заместване, заместител на истинския напрегов, напре, за истинския напредък в преговорите. Ние се надяваме да отбележим под наше председателство напредък с Турция и ако може да отворим една глава. За да постигнем това, разчитаме на желанието и волята както на Европейския съюз, така и на Турция. Кипърското председателство успя да отвори първата глава за преговори с Черна гора. Ние се надяваме да последваме този пример и да отворим поне още две глави. В, е, по отношение на Черна гора, комисията следва нов подход, като поставя върховенството на закона на първо място. Европейския съюз е оценило главите основни права, сигурност, правосъдна система. Черна гора е поканена, поканено да изработи план за действие. Ние няма да успеем при нашето председателство да отворим тези глави, тъй като отварянето на тези глави ще изисква много време. Както казах още в началото, когато става дума за разширяването, Ирландското е, председателство ще продължи да приоритизира принципа на условността. Този принцип трябва да почива на доверието и на определени критерии. Това е изключително важно. Важно е, е процеса да, да поражда доверие. Критериите трябва да са строги. и По този начин ще осигурим, че страните ще поемат отговорността си за членството. В същото време условията трябва да са изпълними. Те не трябва да са нереалистични, така че да накарат страните да се откажат от членство в Европейския съюз. Ирландското председателство залага много на този балансиран подход. Присъединяването е сложно, трудно и изисква много усилия. Ясно е, че новите страни и кандидатки трябва да отговарят на много по-строги условия, отколкото предишните страни и кандидатки, тъй като достиженията на европейското право са се задълбочили. Това е труден процес, но ние се надяваме да подкрепим страните кандидатки по пътя към европейското членство. Когато говорим за разширението, трябва да кажа, че вашата подкрепа е много важна. Важна е, за да може гражданите, страните кандидатки и гражданите в, на Европейския съюз да разберат какви са предимствата, какви са предимствата на европейското членство. За това ви моля за вашата подкрепа и ви благодаря. Thank you very much. Open the debate. Благодаря. Много заявки има за въпроси, а нямаме много време. Така че ви призвавам да се изказвате съвсем кратко, не повече от две минути на изказване. Започваме по списъка. Първи оратор. Благодаря. Предполагам, че няма да говорим само за разширяването. Девизът на председателството ви е стабилност, работни места и растеж. Нещата, които нямаме в Европейския съюз. За разлика от корупцията и избягването на данъчното облагане. Възнамерявате ли да се заемете с данъчните обежища? Което е, това е феномен, който вреди не само на Европейския съюз, но също и на развиващите се страни по отношение на проблемите със сигурността в Мали и Сахара. Предвиждате ли общо финансиране за, за операции там? Така че, така че мои страни, мои страни да могат да допринесат и, да кажем, с войска, ако няма възможност да допринесат с финансови средства. Следващия оратор. Последното предложение, което чухме от колегата Гонес, Гомес, господин председател, ме връща в времето на Макиавели. Когато се говореше за това, за това а, кое е по-добре да ползваш собствените си войници или наемни войници, и че собствените са по-добри. Поне на мен така и прозвуча. Господин е, Гилмор, добре дошли при нас. Благодаря ви за изложението. И вчера, след обеда и днес, през повечето време разглеждаме най-различни доклади за напредъка на страни кандидатки. Някои от тях вече почти, почти в Съюза, като например Харватия, други по-назад в процеса. Моята делегация е съгласна в общи линии това, което ни представихте като амбиция и като подход на ирландското председателство. Един въпрос бих искала да ви задам. По трудния начин а, научихме, че е, не, не е добре да се взимат държави членки, да се приемат държави членки с големи неразрешени проблеми, независимо дали става въпрос за проблеми с съседни страни и пак независимо дали тия съседни страни са държави, членки на е, Европейския съюз. И така, говоря за риска от това да се приема кандидат с сериозни проблеми между тази кандидатка и съществуващ държава членка. Споменахте, че споменахте няколко държави, които могат да се надяват, могат да се стремят към а, статут на кандидат но участват в а, така наречените замразени конфликти със своите съседи. Какво мислите за това? Ние като парламент винаги е, се, винаги се опитваме да, е, да възприемаме е, балансиран подход, да не превръщаме евентуалните кандидати в, в заложници на техните съседи, независимо дали съседите са членове на Европейския съюз. Но говоря за това, за възможността да се приема някой с сериозни неразрешени проблеми, което може да доведе за, до сериозни е, проблеми и по-нататък. Следващия оратор. Благодаря, господин Министър. Благодаря ви за убедителното, динамично и реалистично изложение. Въпросът ми е то симетрично ли или несиметрично? Вие не споменахте източната част на Европа – политиката ни за източно партньорство не е в дневния ред на вашето председателство. Интересуваме обаче общия ви подход. Оптимистично ли гледате на нещата по отношение на Украина, Беларус, Молдова? По отношение на сътрудничеството с Европейския съюз? И а, убеден ли сте, че ще успеете да постигнете а, някакъв напредък с Македония? Казусът се отлага от години. Аз мисля, че вие имате чудесна възможност да решите този въпрос. Председателя говорим без микрофон. Следващия оратор. Благодаря. И аз искам от името на Зелените да приветствам господин Гилмор благодаря ви е, за така ясно изказаната позиция на вашето правителство и това, което искате да постигнете в рамките на 6 месеца по отношение на разширяването. Напомнихте ни, че през 2004 година, когато към нас се присъединиха 10 държави членки, вие пак бяхте е, в мандата си на председателство. Аз си спомням този ден. Естествено, е, проблемите не спряха до там, с някои страни особено. Сега, а, връзка с това, което каза колегата Нейтс, мисля, че в една от резолюциите от вчера или днес вече не си спомням, предложихме да има някакъв механизъм опосредстващ механизъм, който да гарантира, че а, държави членки, които сега се присъединяват, няма да възпират присъединяването на други държави членки по-нататък поради двустранни конфликти. А, мислите ли да разгледате и този въпрос по време на вашето председателство? Сега няма да назовавам конкретни страни. Но това са проблеми, които са изниквали в миналото и най-вероятно ще, продължават, ще продължават да се явяват и в бъдеще. Та имате ли, имате ли идея за някакъв подобен механизъм? Друго нещо, което споменахте, е, че искате да постигнете напредък е, с е, диалога между Косово и Сърбия. Аз съм е, докладчик за Косово в парламента има надежда, че съветът ще одобри почването на преговорите по споразумение за стабилизиране и асоцииране преди, преди края на лятото. Преди лятото, може би. Има обаче проблеми с някои държави членки по отношение на статута, но комисията много ясно каза, че, че няма правна пречка за, за започване на преговори. Вие смятате ли, че, е, смятате ли, че е, може да се стигне до почване на преговори, ако Косово изпълни условията, които трябва да е, изпълни? Смятате ли, че ще може да има решение на съвета за почване на преговори? И накрая, във връзка с това, което колегата Ана Гомес спомена. Знам, че, че не става въпрос за разширяване, по-скоро за доверието в Европейския съюз. Днес се взе решение за данъка върху финансовите операции. 11 държави членки ще преминат към по-тясно сътрудничество. Аз ви насърчавам да не се опитвате да, да разпространявате и да популяризирате вашето ниско данъчно облагане. Не мисля, че това е добър пример за присъединяващите се страни. Господин Танък, господин министр, благодаря ви. Поздравявам ви за чудесното слово. Аз от няколко дена говоря за Западните Балкани. У нас, моята страна, вие добре познавате Обединеното кралство, се твърди, че Европейския съюз не позволява на Великобритания да търгува свободно с света. Не знам дали немците имат подобни проблеми. Бих искал да се присъедините към нашите е, американски партньори и да разсеете подобни идеи. Защото в момента се планират споразумения за свободна търговия с Япония и други страни. Бихте ли защитили идеята, че 27-те е, държави членки заедно по-добре могат да отстоят интересите си, отколкото по-отделно в е, отношение, по отношение на международната търговия? Благодаря. Господин Хауит, благодаря. Аз съм докладчик за а, е, бивша Югославска република Македония. Това, което прави съвета три години, три години подред, но не и тази година, е да отчете предложенията, предложенията и препоръките на комисията. Тази декември подходът обаче беше различен. Е, взе се решение за доклад през пролетта и решения през пролета. Сега, ако а, просто си замълчим отново а, и не променим процеса, а, не предприемем някакви действия, разочарованието ще е голямо и ще трябва да се изчака много-много време а, преди да може Македония отново да мисли за а, почване на а, преговори. Много от нас в парламента смятаме, че, а, че дипломацията, вашата дипломация е, може да изиграе много важна роля. Аз знам, е, че някои от министрите имат съвсем основателни тревоги, но трябва да се вземе някакво решение преди юни месец. Аз знам, че е деликатен въпрос, но трябва да се пристъпи към решение. Трябва да се е, стигне до заключение на съвета. Ако нищо а, а, не стане, това не е решение. Вижте какво стана миналата година с албанското малцинство и управляващата коалиция в съседната страна а, а, Албания. В бивша Югославска република Македония има най-много споразумения за търговия с Косово и с Сърбия. Ако се изключи страната от пъзела на този район, последиците могат да бъдат особено тревожни. Така че, така че ви насърчавам да признаете официално, че статуквото не е приемливо. Не може така да се продължават. Това е много важен фактор за мира в региона. Да, аз знам, че има държави членки, които имат обосновани а, тревоги. Но, но лесният лесния изход би бил да кажем, че просто подкрепяме процеса. Трябва обаче да се направи нещо. Призоваваме да използвате дипломатическите си умения в съвета. А, можете да разчитате на много силна подкрепа от страна на парламента в това отношение. Благодаря. Добре е дошъл на министър на външните работи на Ирландия. Искам да говоря за военната политика на Европейския съюз. Ще говоря, защото използвам възможността, че министърът е тук. На първо място империалистичната интервенция на Франция в Мали. Въпросът ми е, какви мерки ще предприемете, за да спрете тази война. Тя се прави е, заради суровини. Няма друго обяснение. На второ място. Ирландското председателство има много обширна програма за, по отношение на външната политика и политиката за сигурност. Вашата страна е неутрална страна. Това го иска ваше, вашето население. Не смятате ли обаче, че има противоречия между вашата отговорност да управлявате войни като в Сирия или Мали и общата програма на общата външна политика и политика на сигурност, не смятате ли, че тази политика е в противоречие на политиката на вашата страна? It is a special pleasure, Minister, to welcome Господин министр, за мен е голямо а, удоволствие да я приветствам като бивш министр от Северна Ирландия. Аз също съм с... Аз също нося цветовете на вратовръзката си на един от нашите футболни отбори. Забелязах в Страсбург, когато министър-председателя ви се изказваше, че беше особено впечатляващо а, а, неговото изложение. Едно от нещата, които по-специално каза, и между другото във връзка с а, вас, като министър по разширяването, е, че последното нещо, последното нещо, което очаква и би искал а, а, за вас и за вашата програма е да се превърнете в министър на намаляването. Като приятел на Великобритания, на Обединеното кралство, много ви моля да направите всичко възможно, така че широката общественост да разбере, че е по-добре да е в клуба, а не извън него. Един въпрос, който не е пряко свързан, но е свързан с външните работи. Днес с изборите в Израел, знам, че сте посещавали Газа. Следя ви аз, аз малко след вас бях там, знам какви проблеми сте имали там, така че може ли да обърнете известно внимание на този въпрос? <laughs> въпрос след изборите в Израел, който въпрос може да се превърне в особено опасен и пагубен. Желая ви успех през едните 6 месеца. Господин Кукан. Благодаря. Добре е дошъл, господин министр. Вие... Аз съм от Словакия, една от тези големи, лоши страни, които се присъединиха към вас по време на предното ви председателство. В Корк е, бяхме прияти тогава. След като е, разглеждахме балканските страни по отношение на европейското им бъдеще, след като вие разгледахте е, тези перспективи, вие конкретно споменахте плана си за всяка една от тези страни. Знам, че вие сте е, прагматични хора, земни хора, които предпочитат е, конкретни резултати на малки стъпки, а не е, грандиозни планове които трудно могат да се изпълнят. Понеже говорихте за всяка една от страните в региона, Значи да ви попитам нещо. Споменахте Албания, но някак си Някак си дори не, не запомних какво точно казахте за нея. Не говорихте много за нея. Днес се занимавахме с страните, които получават статут на кандидатите. Те, са, те знаят вече какво трябва да правят. Та, бихме искали е, да чуем от вас какво мислите и бихме очаквали от вас е, да им вдъхнете е, някаква реалистична надежда. Следващия оратор господин министр. Няма нужда да повтарям, че е, имате пълната подкрепа на социалистите и демократите по отношение на вашите цели, общите цели на председателството и както и конкретно по отношение на разширяването. Няма да навлизам в подробности. Това, което ще кажа е, че бих искал да видя повече е, по-политически и по-економически подход. Страни като Сърбия, Македония, Албания – това са бедни страни. Там няма растеж, економически растеж. Има огромна а, безработица. И нашите а, предприятия, вместо да инвестират в тия страни, в текстила, в а, хранителната промишленост, те и те, те инвестират в Китай. В а, части от Китай, в източен Китай, заплатите вече са по-високи от Сърбия и Македония. И после а, обратно внасят в Европейския съюз а, продукцията си им това смислено ли е, логично ли е? Надявам се, вие като председателство поне, поне да а, откриете дебати по този въпрос, по отношение на а, промишлената политика на Европейския съюз и нашите съседни държави. Една политика, която да бъде економически и политически смислена, по такъв начин да се осигурят повече работни места, повече растеж в страни като Албания, Сърбия или Македония. Не бива, не бива да се съсредоточавам единствено върху техническите подробности, глава по глава, цел по цел. Трябва да сме, да сме политически и економически разумни. Мисля, че от това ще спечелят и страните, които се надяват да се присъединят и държавите членки. господин Дъв. Добре, господин министр. Казахте по отношение на Турция, че председателството би искало отново да се заеме с процеса на присъединяване след, след травмата, която цари през последните няколко месеца по време на предходното председателство, кипърското председателство. Мисля, че това е правилно. Не бива обаче да очакваме чудеса, някакъв сериозен напредък по време на а, периода на вашия мандат. Въпреки факта, че президент Оланд предстои да посещи, посети страната. Мисля обаче, че е отбелязан сериозен напредък и това нещо трябва да се признае. Напредък по кюртския въпрос. Пърската република и ПКК не успяха да разрешат кюртския кюрския въпрос. Напредъкът обаче, който е отбелязан е, че и двете страни си дадоха сметка за това. И, и преговорите с господин Оджелани и правителството е, е, е знак и е признак на ново начало. Новото начало може да, да, да получи нашата пълна подкрепа на Европейския съюз. Надявам се ако имате възможност. Да излезете от чисто официалните ограничения, в които трябва да се простира комисията и да отправите някои политически послания на Анкара. така, щото да внесем малко свежи сили по отношение на решаването на кюртския въпрос, да получат морално, морална подкрепа. Благодаря. Thank you. Uh, Благодаря, господин председателю. За днес трябваше да говорим според дневния ред за разширението, а пък сега виждаме, че е, се възприема е, много широко тълкование на е, разрастването, на разширяването. Вие всъщност много разширихте е, дневния ред. Но ще се опитам да отговаря. Госпожо Гомес, първо зададахте въпроса за корупцията и злоупотребата. Разбира се, това е важна тема за Европейския съюз по отношение на борба срещу отбягване плащане на данъците и е необходимо да се спазват споразуменията в областта на данъчното облагане. Да, действително става въпрос за средства. После за, е, засегнахте въпроса, свързан с Мали и необходимостта от възстановяване на демокрацията и конституционния е, ред с помощта и на Африканския съюз и е, подкрепене на Мали, подготвяне на мисия за подкрепа на армията в Мали и разбира се предоставяне на хуманитарна помощ, при положение, че има готовност и възможност разработване на сътрудничество с Мали. По отношение на Мали, разбира се, операцията с, в областта на сигурността и защитата е въпрос, който ще се разглежда от е, конкретно няколко държави членки. Необходимо да се намери баланс. Следващия въпрос – по отношение на двустранните проблеми. Първо, мисля, че всички решения, свързани с разширението на Европейския съюз, трябва да се взимат с консенсус. Така трябва да стоят нещата, когато разглеждаме такива фундаментални, основополагащи въпроси, като членство в Европейския съюз и бъдещето на Европейския съюз. Изключително важно е да имаме предвид един широк контекст, свързан с надежността на цялостния процес на присъединяване. И разбира се, трябва да разглеждаме и двустранните проблеми тогава, когато те са важни. Процесът на разширяването Процесът на присъединяването, както вече много пъти сме виждали през изминалия период, е нещо, което окоръжава и подпомага разрешаването на двустранните проблеми между държавите. По отношение на източното партньорство, аз не се позовах на него конкретно, но разбира се, с удоволствие бих споделил, че вчера, понеделник, Имах възможността да водя една много интересна дискусия с колегата си от Литва, който беше в Дъблин по отношение, е, във връзка с е, срещата на министрите по европейските въпроси и се е, разгледа и източното партньорство. Имаше среща в Тбилиси през ноември. Мога да подчертая, че това е един процес, става въпрос Говорихме за Молдова, за Беларус, за участие в работата и е, също така бе засегнати аспекта на това, относно това какво Литва предприема по този въпрос. Що се отнася до бивша Югорепублика Македония, удовлетворени сме от заключението, което се приветства напредъка на държавата в редица области. Комисията изигра ключова роля е, с помощта на диалога на високо равнище и властите в държавата направиха сериозни стъпки по отношение на сериозни реформи. Съвета поиска от комисията през пролета 2013 година тя да предостави информация, доклад относно добросъседските отношения на предека на държавата. Ние с интерес ще очакваме този доклад и откриването на процедурата по преговори с е, държавата за членство. Когато се взимат е, решения за разширяване с единогласие от всичките 27 държави членки, и Ирландия в ролята си на председател ще е, направи необходимото, за да има напредък по тази тема. Ние ще направим всичко по силите ни, за да е, спомогнем постигането на споразумение. Разбира се, очакваме с интерес и становището на комисията и ще очакваме и дискусиите, които се водят и с ООН относно въпроса, свързан с темата. Господин Юншек, по отношение на въпросът ви за членовете на Европейския съюз, които имат евентуална възможност или вероятност да блокират е, разширяването на Европейски съюз и да спират конкретни държави. Мога да кажа следното. Важното е да се спазват европейските ценности и ангажимента за тяхното лансиране. Това е нещо, което трябва да се а, осъществи от всяка една държава а, кандидатка. Трябва да има доказателство за нейните ангажименти мисля, че процесът на разширение трябва да се развива по такъв начин, че хората да имат доверие в него. Имаме програма за разширяване, която наистина е много сериозна и голяма. Трябва да работим по нея. Но, както вече казах, не трябва да се допуска блокиране от отделни държави членки. Имайки предвид това, че вие сте докладчик за Косово, споделям вашите надежди, че ще има напредък за споразумението за стабилизиране и асоцииране. Мисля, че можем да бъдем известен смисъл удовлетворение от позитивно негативната нотка, която чуваме от Белград. Както вече бе казано в тази комисия, Ирландия не е държава с ниски данъци. Ако искате да разгледате данните с данъчните ставки, ще видите, че ние сме някъде по средата сред останалите държави членки. Така че това мога да кажа по този въпрос. Може би може да продължим тази дискусия друг път. Да не отнемаме сега времето на комисията. По въпроса на господин Танък и сър Робърт Искате от мен да изкажа становище относно позицията на Обединеното кралство, позиция по отношение на членството в Европейския съюз. Ирландия е толкова време вече слушал от британците какво точно трябва да правим, че всъщност тук наистина нямам желание да обърна посоката на нещата. Но тъй като зададахте въпроса във връзка с търговския мен, мога да кажа първо, че Що се отнася до растежа на европейската економика, мога да подчертая, че това е нещо много важно. Така че споразуменията с търговските с Канада, с САЩ, е, с Япония, с други е, са много важни и те добавят 2% БВП. Много голяма залога тук. Да. Ние колективно по-добре можем да водим преговорите по тези споразумения. По-добре е 27 те държави членки, които представляват 500 милиона души, да водят колективно тези преговори, защото наистина покупателната ни сила е много голяма по този начин. Колективно, като Европейски съюз, много по-голяма е силата ни, когато сме заедно, отколкото която и да е голяма или малка държава, преговаряща сама. Ние а, а, споменахме, аз вече казах, 40 години сме членове на Европейския съюз, но това е 40 годишната на британското членство. Ние по едно и също време влязахме в Европейския съюз, две държави, а, много близки една с друга. Имахме много проблеми в търговията, със съдимния пазар и много от тези проблеми винаги са дискутирани на общностно ниво. Ние следваме един и същи модел. Ние сме близки съседи, сега сме добри приятели. И имаме споделена отговорност за мирния процес в Северна Ирландия. И аз съм казвал публично и повтарям, Ирландия иска Обединеното кралство да бъде ангажиран член на Европейския съюз. Вярвам, че така стоят нещата, така е по-добре за нас и за Великобритания. Господин Ангоракос, благодаря ви за вашето изказване относно това, че Ирландия е неутрална държава. Да, ние сме неутрална държава, ние участваме в военни съюзи. Това е записано и в нашата конституция. Но това не означава, че не проявяваме интерес или че стоим на страни от големите проблеми, които ни тревожат. Никой не може да стои на страна. Например, това, което се случва от Сирия. Избиването на хора, хора повече от 60 хиляди души днес са избити. Аз наистина съм горд от решението на съвета, взето по отношение на този проблем. Заплахата от тероризъм от Мали и чрез Мали също е един проблем, който не можем да загърбим, не можем да бъдем неутрални. Така че да си неутрална държава не означава, че не участваш в процесите или нямаш отношение активно в тях. По Албания. Господин Кулкан даде този въпрос. След малко ще се върна на този въпрос, но господин Дъв засегна въпроса, свързан с Турция. Мисля, че е справедливо да кажем, че проблема с турското присъединяване бе спрян на практика вече период от време, доста по-дълъг от кипърското председателство. Говорим за две години и половина – толкова време отмина, откакто бе отворена последната е, глава до сега. Надяваме се, че ще можем да отворим глави в рамките на ирландското председателство. Има, разбира се, проблеми, на които трябва да се обърне внимание. Европе... По... Министъра по европейските въпроси бе в Дъблин, на Турция бе в Дъблин преди коледа. Тогава успяхме да разгледаме някои основни въпроси, свързан с, например, споразумението за реадмисия, както и редица други политически проблеми, които следва да бъдат решени. Някои от тях бяха споменати от вас. Господин Кукан, за Албания трябва да се каже, че Албания трябва да се поздрави относно последния напредък и изпълнението на редица реформи. На заключението от декември се констатира, че е необходимо процесите да бъдат приключени преди да се даде съответния статус, статут, особено в областта на съдебната система и парламентарните процедури ще се докладва от страна комисията пред съвета какъв е напредъка, но Ирландия има положително отношение, ако има положително становище от комисията за предоставяне на статут на тази страна в рамките на нашето председателство, ако това е възможно. И на последно място, господин Ружек, мисля, че Казаното от вас относно разширяването, е, много технически говорим за различни глави и целия процес. Да, това е работата, която е, експертите е, и служителите в комисията от съвета извършват и моите също колеги точно това предприемат в е, Дъблин, но не, като политици, каквито сме ние, трябва да помним, че причината, поради която правим всичко това, в крайна сметка е интереса на хората, интереса на хората от Европейския съюз и гражданите на държавите кандидат членки. Що се отнася до интереса на хората, които живеят в Европейския съюз, много важно от, за тях е економиката, разбира се, заетостта и начина на живот, стандарта на живот. Всичко това има изключително голямо значение за нашето председателство. Стабилност, растеж, работни места. Ние през последните години ние е, бяхме насочили вниманието си към бюджетна дисциплина, финансови проблеми, е съвсем разбираемо. Но е, хората, които представляваме и особено вие, преките представители на гражданите, знаете какво гражданите искат от институциите. Действия, които всъщност ще допринесат нещо реално в техния живот. Дали те ще имат работа, дали децата им ще имат по-добър, е, по-добро бъдеще, дали ще има по-добро образование за тези деца. Това са само примери, но в крайна сметка е, трябва да се работи именно в тази посока. Това е и нашия ангажимент като председателство, сигурен съм, че това е вашия ангажимент като депутати. Никога не трябва да забравяме този факт. Онова, което правим като национални или европейски лидери, в крайна сметка е да служим на хората, които представляваме и да отстояваме техните интереси. Thank you very much for this. Председателя, благодаря много за проведения дебат. Благодаря за вашата реч. Благодаря за вашата ангажираност. Благодаря за атмосферата на добро сътрудничество. Желаем ви всичко най-добро по време на вашето председателство. Желаем ви успех. Той ще бъде и наш успех. Благодаря ви. Yeah.